Possiamo riaprire la seduta? Уважаеми дами и господа, нека да започнем работа. И преди да преминем към гласуването, Пресо. отново бих искал да поздравя господин Чарковски. Както казах, отново той е назначен за министър и много скоро ще напусне Европейския парламент, за да започне работата си на министър в Польша. Пожелаваме му успех в това ново начинание. Виждам, че господин Черковски иска да вземе думата. Заповядайте. Съвсем накратко бих искал да ви благодаря, господин председател. Беше истинско удоволствие да работя под вашето ръководство. И искам да благодаря на всички колеги, за мен беше огромно удоволствие да работя в Комисията по конституционни въпроси. Беше огромно удоволствие и богат опит да работя с всички вас. Обикновено, когато хората напускат парламента за стант министрите, много се радват. Аз също се радвам, но независимо от това, много ще ми липсвате. Някои хора може би не могат да разберат как на някого може да му липсва Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент, но наистина ще ми липсвате. До 3 декември ще продължа да изпълнявам задълженията си на депутат в Европейския парламент. И след това ще се стремя да поддържам контакт с Европейския парламент. Може би не по конституционни въпроси, въпреки че те няма да излязат от моето полезрение, тъй като ще отговарям за администрацията и цифровата економика, а също така и за борбата с последиците от стихийни бедствия. Тоест, това означава, че могат да му уволнят много бързо и много лесно. Нещо, което се случва, така че може и да ме видите скоро отново в парламента. Но все пак се надявам, че няма да бъде през следващите пет години. Но може би ще присъствам на вашите изслушвания. Изпълнен съм с енергия и много съм ви благодарен и до скори срещи. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин министър, така трябва вече да се обръщаме към вас. Ние също споделяме вашите чувства. От една страна, ние сме огорчени от това, че ви губим, защото вие дадохте голям принос за нашата работа. От друга страна, ние се радваме за вас, защото вие сте наша приятел и много компетентен колега и се радваме, че ще поемете ключова функция в полското правителство. Нещо, което означава ключова роля и за Европа. И сега преминаваме към гласуване по доклада Черковски процедура за даване на съгласие. Компромиса. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Това означава, че няма да гласуваме по изменение 4. Сега изменение 14-13. Тези изменения всъщност отпадат, защото те са в противоречие с компромиса. Така че компромис Б, кой е за? Господин Шолц, искате да кажете нещо? Заповядайте. Аз предложих компромисите А, Б и Д и другите изменения. Вие не попитахте за това, господин председател, но аз исках да отбележа, че искам да обясня, въпреки че вече гласувахме по компромиса. Аз внесох изменения така, че да се включат международните споразумения – затова предлагам да включим формулировката международни споразумения в тези компромиси, защото ако си спомняте, целият въпрос, свързан с тази норма и с осложняването на ситуацията, се отнася до международните споразумения. Затова е необходимо да бъдат включени тези думи, международни споразумения, в формулировката на компромисите. Тарковски. Тарковски. Господин Черковски, при цялото ми уважение не съм съгласен. Цялата идея беше да изясним нещата. И член 90 не 5 разяснява този аспект. Става дума за това, че трябва да се отчита цялостната процедура по даване на съгласие. Много пъти сме обсъждали този въпрос, включително и на съвета на председателят на комисията, че е необходимо да се направи разграничаване между член 81 и член 90. И все още колегите продължават работа върху член 90, който говори за даване на съгласие при международни споразумения. Затова предлагам, след като вече сме гласували по компромиса, да преминем към гласуване по компромис Б. Благодаря ви. Uh, Разбирам тази позиция, но бих помолил да гласуваме по-отделно по измени 15, 16 и 23, защото в контекста на международните споразумения е много важно да осигурим съгласуваност с решенията на комисията Инта. Става дума за вече сключени международни споразумения, за това Искам да помоля за отделно гласуване по изменения 15, 16 и 23. Благодаря ви. Според мен, това са устни изменения и до някъде няма смисъл да ги подлагаме на гласуване, защото, както ве вече чухме точка 90 гласи, че те се представят на парламента за становище или даване на съгласие. Точка 88 се отнася до процедурата за даване на съгласие. Аз не бих възразил да гласуваме, по това, но за мен няма особен смисъл. Защото мисля си, че този въпрос вече е отразен. Ако държите, наистина можем да проведем гласуване. Вие сте съгласни, така ли? Добре. Компромис Б. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Това отразява първа, втора и трета част, 6, 5, 20, та част, включително и 16. Господин Шолц, изменение 16 искахте да гласуваме отделно. Добре, гласуваме по изменение 16. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това означава, че 24, 18, 12, 19 в а не по 19. Кой е за изменение 19? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Отхвърля се. Сега компромис, те кой е за? Против въздържали се, приема се. Тоест, не гласуваме по изменението, обхванати от този компромис. Следователно, сега е изменение едно. Член 81, точка 2. Извинете. Не разбрах списъка за гласуване. Гласуваме по компромис Е сега. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Силута. Allora siamo all'emendamento 11, chi è favorevole per... И изменение 11, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И окончателно гласуване. Кой е за? le groupe pense qu'il faut voter un cinquième parti. Eh, eh, mais bisogna votare. Bisogna votare. Bisogna votare. Avevo ragione io. Dammi tornare indietro. Scusate, mi segnalano che... Моля за извинение. Току-що ми привлякоха вниманието към факта, че съм бил прав. Трябва да гласуваме по петата част на член 81. Това е изменение внесено от докладчика. Тоест гласуваме по изменение 1 по пета част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. И окончателно гласуване. Кой е за? Кой е контрарио? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 16 за, няма против, един въздържал се. Поздравления към докладчика. Господин Чираковски, това е последният доклад, който ще обсъждаме съвместно с него. Поздравления отново към него. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Progetto ди парере сул 29 rapporto annuale sul, sul Това е Становище по 29 я годишен доклад относно контрол върху прилагането на правото на Европейския съюз. Това е становище на господин Месър Шмидт. И изменение едно, кое е за? А, извинете, господин Месър Шмидт, искате да се изкажете ли? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искал да помоля за извинение колегите за някои чисто логистични проблеми вчера. Събрах, че колегите искаха вчера да се обсъди този доклад и днес да гласуваме и нещо се обърка. Независимо от това, смятам, че можем да гласуваме по доклада. Ние обсъдихме този доклад и общото впечатление е, че има подобрение за прилагането на директивите от държавите членки и има възможности за изпълнение, което да бъде наложено на държавите членки, които не прилагат надлежно директивите. Доколкото разбрах, че вчера никой не е внесъл възражения, за това мисля, че бихме могли да преминем направо към гласуване. Благодаря ви. Е, così, per questo ho deciso di procedere al voto. Абсолютно сте прав. Изменение едно, кое е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 2, Кое е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, Кое е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се. Мисля си, че също така е прието. Окончателно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. 16 души за, 1 глас против. Приема се. Преминаваме към гласуване по становище за тълкуване на член 202, параграф 5 от правенка за дълността на Европейския парламент относно констативните посещения. Вчера говорихме за това на нашето заседание. И вие имате текста на становището във вашите материали. Кой е за? Моля, втикнете ръка. Chi è е Кой е против? Въздържали се. 17 за, няма против, няма въздържали се. Приема се. По този начин приключваме с гласуването и се връщаме към дневния ни ред за днес. abbiamo, siamo arrivati, se non erro, al punto 15. Мисля си, че стигнахме до 15-та точка от дневния ред за статут и финансирането на европейските политически партии. Това е последна точка от дневния ред. Статут и финансиране на европейски политически партии и на европейските политически фундации. Allora, ci sono due punti ancora da esaminare perché ieri... Всъщност не, имаме две точки от дневния ред, защото вчера не разгледахме точката за изменение на точка 136 на правилника във връзка с присъствието на депутатите в Европейския парламент на заседанията и има още нещо, за което спомена във връзка с политическите партии, така или иначе докладчика по политическите партии не е тук сред нас все още. Може би аз бих могъл да се изкажа. По точка 136 авторът на становището е господин Хефнер. Така че давам думата на господин Хефнер, който също е докладчик. Ние трябваше вчера да се вземем с тази точка от дневния ред, но не успяхме. Сърдечно ви благодаря, господин председател. Тук говорим за нещо, което не предизвиква особени спорове. Става дума за един относително малък доклад, посветен на вътрешни въпроси за парламента. Преди половин година получихме писмо от колегата Франциска Брантнер и 40 депутати от Европейския парламент бяха подписали това писмо. Те помолиха във връзка с определени заседания да се веде нова категория отсъствие за депутатите в Европейския парламент поради отпуск за гледане на дете, било от майката, било от бащата. Този отпуск по майчинство или бащинство е нещо, което е право на абсолютно всеки човек. И разбира се, това се отнася и до депутатите в Европейския парламент. И ние трябва да отчетем това в нашите нашия протокол, в нашия правилник. Защото ако това не е изрично посочено като уважителна причина за отсъствие, съответните лица, въпреки че са много щастливи и бащи или майки, могат да бъдат критикувани за това, че те не изпълняват своите задължения на депутати в Европейския парламент. И има много хора, не само журналисти, има много организации, групи, които много внимателно следят присъствието и отсъствието на членовете на Европейския парламент на различни заседания и публикува статистически данни за това. За това е необходимо да се отчете това, че има хора, които съзнателно се отнасят към работата си, ако отсъстват, отсъстват по уважителни причини. По тази причина нашата парламентарна комисия ме помоли да подготви този доклад, нещо, което аз направих и го представям пред вас днес. Мисля си, че предлаганият от колегите метод, а именно в протоколите от заседанията, изрично да се посочва отсъствие поради отпуск по майчество или по бащинство. В момента няма предвидено правило, което да позволява да се посочи изрично тази причина за отсъствие. За това трябва да ведем допълнителен критерий за отсъствие по уважителни причини. Затова трябва да изменим член 136 от правилника за дейността на Европейския парламент. Разбира се, решението за това се взима от квесторите и тук има още един въпрос, който трябва да решим. Много колеги казват, че това, което се случва, че когато детето е осиновено, а не родено, така или иначе е необходимо да се вземе отпуск. Много често осиновеното дете боледува. Затова мисля, че няма нужда да променим радикално точка 4 от член 136, защото там вече има разпоредби, отнасящи се до изви... отсъствие по уважителни причини. Що се отнася до член 136, там искаме да внесем едно съвсем малко изменение, а именно, че когато депутатите отсъстват по уважителни причини, това трябва да се отбележи изрично протокол и трябва да има отделен раздел в протокола, където това да се отбелязва. Той ще се въведе отделна категория депутати, които отсъстват по уважителни причини. И разбира се, ще има отделна категория, в която ще се посочват у нези, които отсъстват без да са посочили уважителни причини. Т.е. тези категории ще бъдат изрично упоменати в протокола и това не изисква нови разпоредби. И няма нужда от някакво тълкуване на разпоредбите. И в крайна сметка председателят на Европейския парламент, възоснова на предложението на квесторите, ще взима окончателното решение. Просто по този начин ще бъде по-пълен протокола по тази му част, която отразява присъствието и отсъствията. Това е предложението ни за изменение на член 136, така че по един ясен и лесен за прилагане начин да можем да отразим тази нова ситуация. Очаквам гласуването. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже по този въпрос? Имате думата. Благодаря, господин председател. накратко ще се опитам да обясня защо този въпрос е толкова важен. Моят колега, господин Мартин, трябваше да говори по този въпрос, но той е болен, не може да присъства днес, аз ще говоря вместо него. Какво е интересното в случая? Аз току-що се връщам от отпуск по майчинство. И за това много уместно е да говоря по този въпрос. Абсолютно уместно е парламента да признае като основателни причини за отсъствие отпуск по майчинство или бащинство – наред с другите уважителни причини, парламентът трябва да даде пример по отношение на отпуска по майчинство, по бащинство и по болест, тъй като тези въпроси не са уредени много добре за сега. А, а, задават ми много въпроси от медиите, как сме уредили този въпрос в Европейският парламент и Въпросите ми до сега като че ли не се оказаха задоволителни за... Отговорите ми не се оказаха задоволителни. В правилника се казва, че депутатите могат да бъдат извинени, когато отсъстват от председателя на парламента. Не се казва нищо относно причините. Списъкът на извинителните причини за отсъствие ще бъде включен в съответен списък, който ще бъде предоставен на квесторите. Депутатите, които бяха внесли предложението от начало, се позоваваха само на отпуск по майчинство и башенство, но необходимо е да се включат и други уважителни причини, например отпуск по болест. А също така и парламентарни ангажименти нашата комисия трябва да помисли кои причини могат да бъдат прияти за уважителни. В обяснителния тест, подготвен от докладчика, много добре се изясняват причините за искането на тази промяна. Защото данните за нашата работа се използват от редица организации, от медиите, от редица други, които следят тенденциите в посещаемостта и активността на депутатите. Има един сайт, WorkWatch, който се споменава специално в обяснителната част, тъй като данните от него се използват от редица организации, пък и от самият Европейски парламент. Но не е необходимо да се посочва обязателно само един е, сайт, когато се обясняват основанията за нашето предложение. Разбира се, докладчика може да внесе необходимата корекция в обяснителната част. И докладчиката за Фавсянка е подкрепя предложението и няма други забележки. Благодаря. Нямам а, никакви възражения а, а, срещу предложението, така както е направено, но аз разбирам, че то ще се отнася главно, единствено до пленарните заседания, тъй като посещаемостта в комисиите не е обхваната от а, а, сайта и е много трудно да се установи кой присъства и кой не на заседанията на комисиите. И мисля, че трябва изрично да бъде казано в предложението, че то се отнася не само до пленарните заседания, но и до заседанията на комисиите. Е, dicevo, per quanto riguarda l'applicabilità... И така, Не съм сигурен дали може това предложение да се разпростре и върху работата на парламентарните комисии, но разбира се, може да внесете предложение за изменение. На 12 декември, четвъртък, ще разгледаме предложените изменения. А ще гласуваме на 21 януари, ако докладчикът няма нищо против. Господин Хефнер, имате ли да добавите нещо? Съвсем накратко, господин председател, искам да кажа, че се разглеждат в предложението всички случаи, отбелязани в протокола на заседанието. Второ, аз не споменавам изрично сайтът, за който става дума. Наред с това трябва да се посочи, че това е малка, но много важна промяна. Защото работата на колегите много внимателно се следи от представителите на медиите. а наред с, с своята парламентарна дейност, те трябва да изпълнят и своят родителски дълг. И мисля, че този въпрос трябва да бъде разрешен колкото може по-бързо, за да може всички страни да бъдат удовлетворени. Председателят. А, виждам, че повечето от нас подкрепят предложението. Вече ви казах какви са сроковете за внасяне на изменения 12 декември на обед. Ще гласуваме през януари на, на заседанието и сега минаваме към последната точка от дневния ред статут и финансиране на европейските политически партии и политически фундации. Госпожа Джанако не е тук, но се споразумехме аз да ви дам информация по този въпрос. Имахме тристранна среща с литов, литовското председателство и съгласно 17-ти член от нашия правилник, делегацията трябва да докладва пред съответната парламентарна комисия. Това е нашата комисия по конституционните въпроси. Трябва да кажа, че на тристранната реша на 19 ноември изразихме надеждата, че парламентът, че, че съветът ще даде точен, прецизен мандат на литовското председателство, но за жалост няма необходимото мнозинство за това в съвета. Тоест, такъв преговорен мандат не бе даден а, от съвета, така че председателството, литовското председателство ни предостави само едно обобщение а, на състоянието на нещата, което отразява настроенията в съвета по този въпрос в момента. За какво става дума? По отношение на административната регистрация, съветът се смята, че регистрацията трябва да става автоматично, след като е направена проверка за това, че условията, необходимите условия са изпълнени. Партиите, които кандидатстват за регистрация, трябва да отговарят на основните ценности, на Европейския съюз. Разгърна се дълга дискусия за това как трябва да става точно регистрацията на политическите партии и кой орган трябва да упражнява надзор над процеса на регистрацията и дали това трябва да става в Европейският парламент, но съветът смята, че е необходимо да се създаде независим орган, орган, който ще бъде назначен възоснова на консенсус между европейските институции. Това ще бъде обаче о, орган с а, собствена правосубектност, а, той ще бъде юридическо лице. И съвета смята, че а, а, този орган трябва да се занимава с въпроса на регистрацията, а съвета и парламентът могат да възразяват срещу неговите решения, ако те намерят за уместно. За целта някои страни членки трябва да приемат допълнителни законодателни актове, допълнителни правила. Това се отнася и до гъвкавостта на финансовите правила. Когато става дума за финансиране на политическите партии, съветът смята, че средства могат да се отпускат и на кандидати за председателството на Европейската а, комисия, но не и на а, страни, е, които кандидатстват за Европейския парламент. Chiamiamolo pure autorità, accettiamo pure che sia dotato di personalità giuridica, purché naturalmente il direttore. Когато става дума за подобен орган за регистрация, който ще бъде юридическо лице, неговия директор ще бъде назначаван по споразумение между европейските институции, включително Европейският съюз. Когато става дума обаче за отписване от, от регистъра, тук ще действа автоматична процедура във връзка с правото за свобода за асоцииране, за, за сдружаване. Обаче, когато става дума за заличаване от регистъра, смятаме, че то е, това е такъв важен политически въпрос. Парламентът трябва да участва пълноценно, пълноправно в неговото решаване. Наред със съвета, разбира се. Като разбира се, последната дума при спорове ще има Европейският съд. Общо, взето, може да се каже, че до сега не сме се съгласили как точно ще става заличаването от регистъра на политическите партии. Като, разбира се, този процес ще бъде възложен на съответния специален орган, но а, той ще трябва да се одобри чрез гласуване от парламента. Т.е. парламентът ще участва наравно с този орган в взимането на решение. Ако по технически или правни причини има противоречие да това дали да се заличи или не дадена партия от регистъра, може да се създаде адхок комисия, която да разгледа въпросът. Ако проблемите не бъдат решени по този начин, ще се отнесе въпроса до съда. А, това е състоянието на нещата в момента. Смятам, че а, въпросът е много важен. И според мен трябва да се опитаме да намерим на всяка цена компромисни решения, без разбира се да пресичаме червените линии, а, които са задължителни за нас. Европейската комисия вече е съставила точен списък на критерии и голяма част от тях съвпадат с изискванията на съвета. Предстои още една техническа среща, тристранна среща по този въпрос – и дали това ще бъде е, среща посвятена единствено на технически въпроси, е трудно да се каже от сега. Но във всички случаи те трябва и се... да се реши дали тя ще се проведе преди или след е, срещата, която да се занимае с политическите въпроси. Техническият триалог е, е едно, а пък политическите решения – трябва да бъдат отразени или съпътствани от съответните технически решения. От една страна, пък техническите решения предхождат политическите, така че ви кажете ми какво мислите. Господин Андро Дав Господин, господин председател, не съм сигурен, че вие правилно обобщихте нещата, поне така, както аз ги виждам. Според мен има мнозинство, значително мнозинство в съвета, в подкрепа на предложението, по което се съгласиха правните служби на трите институции. Има само три страни членки които са против е, Великобритания по очевидни причини, Нидерландия по по-малко очевидни причини и е, Чешката република, е, които нямат правителство, като, като, че ли няма правителство. Мисля, че това, което стана на последната тристранна среща, е достойно за съжаление. въпреки нейните последици, е, смятам, че имаме пред себе си един доста ясен проект от документ, е, по който парламентът може да се съгласи. Не виждам никакъв смисъл от провеждане на е, тристранна среща по технически въпроси преди политическият тристранна среща която може да се проведе в началото на едната седмица, за да реши въпросите колкото може по-бързо. Разбирам, че комисията подготвя документът и той е почти готов. Искам да повдигна и два въпроса по същество, които се отнасят до съдържанието на проекто споразумението. Първият се отнася до член 12.4. Мисля, че трябва да запазим там текста така, както е, се предлага. И единственият въпрос, който вие с основание повдигнате, повдигате, това е финансовата помощ на кандидатите, така речете, шпицен кандидат. Това са които времено и кандидатстват за да бъдат избрани в Европейският парламент. Ако променим 8, член 18.1 и заличим думите с които се забранява непрякото финансиране на кандидатите. и запазим фразата, където става дума за забрана на прякото финансиране. Мисля, че с това ще се предпазим от правни възражения по правното страна на въпроса, които биха могли да бъдат направени. И мисля, че трябва да пристъпим колкото може по-бързо до уреждането на тристранна среща по политическите въпроси. Благодаря. Сега господин Бронс. Меморандумът за разширяване е, споменава възможността Европейска политическа партия да се регистрира без да кандидатства за финансиране, но не може да кандидатства за финансиране без да е регистрирана. Значи, може ли партия да бъде регистрирана и да не кандидатства за финансиране? Това не е. Обаче за това критериите за регистриране не са в никакъв случай намалени. Но според мен това ще направи регистрацията по-лесна. Е, просто искам да попитам. Какви са недостатъците на това да не си регистриран или да си регистриран без да искаш финансиране. Колкото до заличаването на партиите от регистъра, вие казахте, че това е важен политически въпрос. Мисля, че думата политически тук е много добре подбрана, защото когато, макар че говорим за безпристрастност, едно, една кандидатура е, е, е, една кандидатура, която е направена, не казва какви са основанията за искане на подобна за, за, подобна, за подобна регистрация. Това е все едно да искаме някой да бъде наказан с затвор, без да споменава какви са причините за това. Тук става дума за свободата на сдружаване, но разбира се, свободата а, сдружаване не въжи само за онези, които са вече одобрени. мисля, че трябва да се види каква е правата страна на тези въпроси, през които сме обсъждали не веднъж. Благодаря. Господин Търковски има думата сега. Благодаря съвсем накратко е, обсъждали сме въпроса неколкократно. Но аз е, мисля, че ако искаме този въпрос да приключи, трябва да го приключим преди изборите и трябва да вземем решение за нашите приоритети. Аз мисля, че предложението във вида, в който е на масата, е доста добро, без да бъде съвършено, но понякога по-доброто е враг на доброто. Е, действително съвета, в съвета има разногласия, особено когато говорим за председателството. Ние винаги знаем, че повечето от държавите членки обаче го подкрепят. Тоест, ние сме под по-силен натиск, нашата отговорност е по-голяма, трябва да имаме абсолютни приоритети, които да определим. Но е горе-долу и ясно, че има два-три въпроса, които трябва да бъдат отстоявани. Аз мисля, че трябва да се постигне компромис, но при решенията си ние трябва да сме прицелени. Няма смисъл отново да преразглеждаме всички за и против доводи. Ние просто да имаме определена скала от амбиции по финансирането, вече съм го казал. Трябва да се спрем на две-три неща, които са важни, да окажем натиск върху съвета. Това е единствения шанс да приключим темата преди изборите. Ако продължаваме да обсъждаме по този начин, с това председателство, без да имаме ясна цел, мисли, че ще има проблем. Ние знаем, че председателството направи каквото муша, за да приключи въпроса. Ние трябва да им дадем възможност да действат, но все пак трябва да имаме политическа гледна точка. Както вече казах, според мен е един-два въпроси, особено когато говорим за проверка. Трябва да има ясна комуникация по тези важни въпроси. В е, противен случай забиваме в подробности. Е, естествено, че нещата винаги могат да се подобрят. Е, председателят господин Хофнер има думата сега и после господин Шолц. Да, аз съм напълно съгласна с това, което казаха колегите. Действително, е, в е, момента пред нас стои задача, която трябва да изпълним. Мисля, че добрата воля е на лице. Е, мисля, че доста бързо ще се постигне и може да се постигне съгласие. Лично аз е, ще потърся помощ, потърсих помощта на правните служби на трите институции. Е, тяхната помощ беше много полезна. Имаме е, обща основа за предлагане на решение по всичко. Според мен е ясно, че от гледна точка на парламента ние не сме тези, които отново и отново се връщаме към едни и същи въпроси. Ние сме доволни от консенсуса, който се постигна и сме готови да постигнем разрешение по е, два-три въпроса, които още са открити. И затова аз предлагам да тръгнем към официален трилог, дори още тази седмица, и е, да сме сигурни, просто да стане разбираемо за е, всички останали партньори, че ние искаме да постигнем решение под формата на консенсус. Аз лично съм почти сигурен, че ако трилога се проведе както трябва, може да се постигне решение и това решение ще може да се приеме от съвета след трилога. Така че е, аз лично предлагам официален трилог, за да се постигне заключение колкото се може по-бързо. Благодаря, господин председател. Имам, предполагам, че всички участници в последния трилог бяха леко разочаровани и мисля, че Ендрю Дав правилно описа ситуацията. Беше убедително неговото описание и аз мога само да се съглася с него. Ние трябва да се опитаме да тръгнем към официален триалог колкото може по-бързо. Е, и е, да продължаваме да упражняваме натиск. Европейския парламент да иска да се приключи въпроса. Е, това трябва да бъде основното послание. Нека да се придържаме към тази цел. И ние сме разработили нашата позиция, представили сме я в трилога и е, трябва да е, се търси компромис с съвета. Ще подкрепя е, всички колеги, които настояват за официален трилог, колкото се може по-скоро. Председателят аз искам да бъда малко по-ясен. Аз също съм по-скоро оптимистично настроен. И смятам, че позициите са ясни. Вече направихме много отстъпки. Знаете, че госпожа Джанако е, беше против е, орган, където да се регистрират политическите партии и който да има, е, е, който да бъде юридическо лице. Обаче ние отстъпихме. Ние отстъпихме и сега още не сме обсъждали въпроса с финансирането. До сега сме се занимавали само с институционалната страна на въпроса, Постигнахме някакъв напредък. Решихме, че регистрацията ще бъде автоматична, че ще има официален орган, където ще се регистрират партиите. Тук вече е постигнато някакво съгласие. Естествено, че за да се регистрира партия, тя трябва, за да иска финансиране дадена партия, тя трябва да се регистрира не може да не си регистриран и да искаш финансиране. Според мен, единственият институционален проблем, който остава висящ, е проблема с заличаването на регистрирана партия. По време на последния неофициален трилог чух, че партията, която регистрира партиите, трябва и да ги отрегистрира, да ги заличава. Аз мисля, че когато въпросът е сериозен, с други думи, е, когато дадена партия се заличава от регистъра на политическите партии в Европа, това е много сериозно решение и не може е, само едно лице или само един орган да решава това. За мен това е недопустимо. Така че по тази точка трябва да се търси компромис, е, като дори се мисли за гласуване в парламента, дори по инициатива на парламента. Естествено, че трябва да се спазят определени условия, да се изисква определен брой депутати в Европейския парламент, в националните парламенти по решението за регистрация на дадена партия. Сега, когато става въпрос за от регистрирането на дадени партии, когато е, обсъждаме европейски ценности, ние не можем е, да поверим подобно решение е, само на едно лице. Трябва да бъде политически орган или политическа институция. Те трябва да бъдат упълномощени да вземат такова решение. Мисля обаче, че сме близо до решение е, предложението, макар и малко неясно в момента, имам предвид предложението от е, литовското председателство, не съм го прочел задълбочено, но е, ме запознах накратко с неговото съдържание. Мисля, че по предложението се предвижда гласуване на парламента по предложение за отрегистриране на дадена политическа партия. Тоест, органа, който регистрира партиите, може да реши и да отрегистрира партия и по причини по същество, свързани с европейските ценности и после парламента да гласува. А според мен трябва да бъде обратното. Парламента и съвета, ако пожелае, трябва да вземе това решение. Те трябва да решат, че дадена партия е, не се съобразява с европейските ценности и решава тя да бъде заличена от регистъра. Е, едва тогава е, органа, който регистрира партиите, трябва да вземе окончателното решение. Т.е. да се види кога се намесва парламента, преди или след заличаването на партията. Аз предлагам да бъде преди, но по този въпрос трябва да се постигне съгласие. Аз лично съм е, е, за неофициална среща в техническия трилог, но очаквам и вашето мнение. Аз мисля, че това е въпрос на формулировка. Може би трябва да се обърнем към правниците за альтернативно предложение – Според мен проблемът с трилога е, че при тези неформални контакти не се постига съгласие. Трябва да има нещо написано черно на бяло и трябва да се обърнем към юристите, за да изготвят становище. Ние всички сме съгласни, че е, парламента трябва да има право да вземе отношение по заличаване на дадена партия от регистъра за това, че не се съобразява с европейските ценности. Е, мисля, че сме съгласни. Ние трябва да решим дали трябва да се заличи партията и после вече съответния орган просто да пристъпи към техническото заличаване. Това е моето мнение. Готов съм да слушам останалите колеги. Ендрю Дав. Да. Господин председател, с, при цялото ми уважение, аз мисля, че вие не би трябвало да се опитвате е, да осложнявате нещата, отколкото е необходимо да бъдат те в е, е, проекто члена е, за от регистриране на дадена партия е ясно, че или парламентът, или съветът могат да поискат решението на съответния орган да оттегли от регистъра дадена политическа партия. Е, така че е, ние сме е, инициатори на подобно решение и аз е, мисля, че настоящата формулировка и посочва ясно на онези, които искат да съхранят правомощията на парламента. По процедурата нямаше подкрепа за идеята за това, че ни е необходим така наречен допълнителен технически трилог. Това би било загуба на време. Опитът до сега сочи, че това само допълнително обърква нещата вместо да ги изясни. Така че аз е, е, категорично заявявам желанието на нашата комисия е, да се откаже от идеята за официален трилог, за да можем да вършим работа. Гурмай. Okay. Госпожа Гурмай. Благодаря ви за това, че... Извинявайте, че сега идвам, но работих в друга комисия. Аз е, разбирам информацията от колегите. Ние, вие всички знаете, че нямаме време, за да можем да приключим преди е, мандата ни да изтече. Знам, че сме под натиск. Е, тук има е, институционални глави и нашите граждани е, искат да отправим послание към тях. Е, последната точка, която трябва набързо да се реши, евентуален технически трилог тази седмица, доколкото разбирам ще бъде четвъртък, ние трябва да запазим набраната инерция. Посветили сме много усилия и не можем да спрем сега и да се откажем от възможността за е, споразумение. Разбира се, това не трябва да става на всяка цена. Е, ние, вие знаете, че ние сме реалисти. Трябва да направим необходимите компромиси, но е, съвета е, трябва да извърви поне половината от пътя, защото аз мисля, че ние не можем да приемем предложение, което да е изчерпано от съдържанието си спешно трябва да работим по конкретен текст и аз настоях съвета да ни изпрати последната версия на работния документ, да се види по кои точки се очертава съгласие между делегациите. Е, в е, противен случай е, отново ще имаме твърде малко време, за да обсъдим документа дори в екипа, който води преговорите. Ние е, искаме да има е, усилия на е, политическите институции, когато говорим за органа, който регистрира като единствен орган, трябва да има гаранции, например мнение, което да бъде публично, е, което дори да не е правно задължително, трябва да бъде обществено достояние. Аз мисля, че не трябва да губим всичко. Трябва да имаме предвид, че ако изготвим подходящ документ за съвета своевременно, е, е, всички ще... Аз аз искам официален трилог, но все пак технически трилог също е необходим. Благодаря ви, господин председател. Ja, ich glaube, bei diesem Аз мисля, че тук повече от когато и да било в живота, трябва да се направи разграничение между две нива – Първо, е, първо по същество и второ по е, процедурни въпроси, поне така аз бих се изразил доколко са склонни някои хора да вървят напред и да взимат решения. Тук редовно се провеждат дискусии по същество, но според мен е, проблемът не се състои в това. Според мен остават още много малък брой въпроси, които трябва да бъдат разрешени. Колкото по висящите въпроси, аз мятам, че много бързо да се вземе решение и то е, при един единствен трилог. Тъй като е, трилогът е, не, се, е, не, не беше правилно ръководен от съвета, аз мога само да изразя съжаление. Може би някои не знаят, че други делегации задколисно са работили, за да тикнат напред трилога. Нещата не винаги са били прозрачни но на настоящия етап аз мисля, че трябва да знаем какво точно се е случило и по кои точки вече е постигнато съгласие. Е, именно защото на настоящия етап съвета не води преговорите последователно. Много е важно ние да го правим и трябва е, е, парламента да не обсъжда на два пъти въпроси, по които вече е взето решение или които вече са озрели, за да се пристъпи към дискусия по тях. Като слушам докладчика, е, имам чувството, че е, може е, да си помислим, че не сме толкова далече, е, колкото всъщност сме. Координаторите казаха нещата много по-ясно от това, което се каза в последствие в присъствието на съвета. Мисля, че нещата трябва да са ясни между нас, за да не се въртим в кръг при този трилог. Сега по съдържанието. Под ръководството на парламента ние можахме да тласнем нещата в определена посока, без е, политически уклон, защото решението не се взе от политическо мнозинство. Ние е, винаги се основаваме на уставите на съответните партии. За... Това, това се отнася както за регистрациите на партиите, така и за тяхното отрегистриране. Парламентът е, може да изиграе много важна роля. Е, в пленарна зала няма да гласуваме ще се регистрирали парламента или не. Мисля, че е, няма да. Е, не е нужно да повтаряме това, което вече се каза. Не може парламента да бъде и съдя, и страна е, по това дело. Ние трябва да участваме в взимането на решения, но парламента не бива да взима политически решения. Решенията трябва да се взимат възоснова на закона и тук парламента може да изиграе своята роля и тя да бъде много силна. Мисля, че сега трябва да направим усилие, е, за да може останалите висящи въпроси да е, получат, да станат обект на решение. Мисля, че политически трилог вече почти изгубил е смисъла си. Сега трябва да пристъпим към политическите решения. Да, вече зададох въпроса дали ще има различни критерии за регистриране и за финансиране. Текстът споменава изискването за това поне един от членовете да бъде депутат в Европейския парламент. Но това се споменава само в контекста на финансирането, т.е. доколкото разбирам, това също е изискване за регистриране. Ако е така, то кои са недостатъците на това една партия да не е регистрирана, в сравнение с това да е регистрирана, но не и финансирана. Мисля си, че ви, господин председател, казахте, че решението за личаване от регистрите трябва да се основава върху гласуване в парламента. Обаче въпросът за европейските ценности не е обективен критерий. Да се дава съждение за една партия или правителство е нещо доста субективно. Аз, например, преценявам доста правителства в държавите членки като много недемократични подхода им към законодателството, но може би вие не сте съгласни сме. Мисля си, че повечето политици в Европейския парламент трябва да могат да решават а трябва да решават съдбата на един отделен депутат. За мен това е абсолютно погрешно. И що се отнася до идеята, че партии трябва да са достатъчно популярни, за да могат сами да се финансират. И смятам, че финансирането на регистрирани партии ще бъде за мен неразумно, но все пак честно използване на публични средства – но не трябва да допускаме да има корупция при предоставяне на публични средства. Благодаря ви. Ще се опитам да направя някои изводи. Като че ли е ясно, че повечето хора са заинтересувани от това в най-скоро време да проведем заседание на политическия триалог. Разбира се, ако е необходимо неофициално да има технически заседания в рамките на триалога, това е напълно възможно. Мисля си, че това може да бъде полезно от гледна точка на подготовката. И тъй като предложението за технически трилог идва от комисията, предлагам да съгласим и да го направим. Разбира се, ще имаме политически трилог скоро време. И мисля си, че ще трябва да отчетем всичко, което е постигнато до сега и да стигнем до решения, които да ни позволят да вземем решения и да изберем един от двата възможни варианта. В миналото правните служби се срещаха и изготвяха становища. Те могат да го направят, ако поискат. Но официалната идея е да проведем максимално бързо политически триалог. И мисля си, че всички са съгласни. Не виждам възражения. Добре. По този начин приключваме с тази точка от дневния ред и нашето заседание също приключва. Следващото заседание ще състоим 26 ноември от 15 до 18.30, след това на 16 декември от 15 до 18.30 и на 17 декември от 9 до 12.30. Бих искал само да посоча, че ще имаме този следовец семинар, който ще е посветен организациите на гражданското общество. съответствие с член 17 на Лисабонския договор ще има най-различни неправителствени организации, включително и религиозни, и мисля си, че ще бъде много полезна тази среща и тя ще ни позволи да разберем какво мисли гражданското общество. И така, както казах, от 3 часа ще започне тази среща и предлагам максимален брой колеги да присъстват. Благодаря ви.